благодарности и за това, че бяхте тук сред нас цяла вечер. Тежка и натоварена е, е вашата работа и много се радвам, че можахте да бъдете тук с нас цяла вечер. С това приключваме работата по тази точка от днешния дневен ред а с... и преминаваме към доклада на господин Фисес за европейското измерение в спорта. Имате думата, господин Фисес. Сеньора комисария, Поздравявам ви, господин председател, за избирането ви. Е, Госпожа комисар, искам да ви благодаря за сътрудничеството. Благодаря на колегите от комисията е, и на докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество през изминалите месеци. Днес световният спортен свят е в траур поради събитията в Египет. Изразява моето най-дълбоко съчувствие към близките на жертвите поддържаме непрекъснат контакт с а, световния спорт а, и се опитваме да реагираме по теми, които очакват а, отговор от нас. През е, член 160, е, в 100, член 165 за първи път се дават правомощия на Европейския съюз по отношение на а, е, спорта. Парламентът излиза с доклад по собствена инициатива, озаглавен Европейското изберение на спорта. Искам да се спра на две важни понятия, които са много важни и които съм взела предвид и в моя доклад. Първото понятие е субсидиарност, т.е. признаване компетентността на страните членки и Второ, признаване на особеността на спорта в член 165. Автономността а, на а, органите за управление в спорта също трябва да бъде взета а, предвид. Сега за някои различни елементи от доклада. Първо по темата за доброволците. Хиляди граждани а, участват в организирането на спортни мероприятия а, и трябва да ги подкрепим а, безрезервно. Второ, допинга. Допинга е бич за човечеството и спор, той трябва да го осъдим. Трябва да осъдим употребата на допинг, като трафик и употреба на наркотици. Трябва да използваме всички възможности на неправителствените организации в това отношение. Нелегалната търговия с а, тези субстанции трябва да бъде преследвана като търговията с наркотици. Трето, училищният спорт трябва да бъде насърчен а, и за това той трябва да включи включ, да бъде включен в нашите годишни планове. Четвърто, а спортистите трябва да имат възможност да прекратят рано или трябва да прекратят достатъчно рано своята спортна кариера и за това а, е необходимо да се осигури достъп на тези спортисти до пазара на труда. Расизма, а, ксенофобията и дискриминацията е често са елементи, които съпъстват спорта. Трябва да направим така, че тези феномени да не се отразят отрицателно на спортните мероприятия. А, бих искал да подчертая положителни принос на спорта за здравето. Спортът е важно средство за интегриране на емигранти в обществото, както и също така и на други ам, а, групи. Трябва да подкрепим спортните залагания и ясно да поставим границата между залаганията в спорта и нелегалните дейности, като например оговарянето на резултата от срещите. Измамата в спорта трябва да бъде съответно преследвана правата за излъчване на спортни мероприятия трябва да бъдат уредени както на централно, така и регионално равнище, е, като това се отнася както за масовия, така и за елитния спорт. Е, смятам, че е необходимо е, и специално насърчаване на спорта, най-вече на традиционните спортове. Това са темите, които засяга в моя доклад и се надявам на подкрепа от ваша страна. Слово Пани комисарце, Благодаря на докладчика за встъпителното му изказване. Давам думата сега на комисаря Василио. Аз също бих искала най-напред да ви поздравя с избирането ви на този пост. Като комисар, който отговаря за спорта, искам да изразя дълбокото ми съжаление за случилото се днес в Египет. Именно поради такива причини ние искаме да работим за гарантиране на сигурността на спортните прояви. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка за изготвянето на този отличен доклад за европейското измерение в спорта. Радвам се да отбележа, че Европейския парламент подкрепя предложенията на комисията, съдържащи се в съобщението и от миналия януари. Комисията ще разгледа внимателно всички предложения, които се съдържат в доклада. Две години след влизането в сила на Лисабонския договор, ние прилагаме една последователна политика в сферата на спорта и го правим на базата на приоритети, които са договорени между съвета и парламента. На базата на съобщението на Европейската комисия по спорта и работната ния план на съвета беше изготвена една добра рамка, която служи за насока на Европейския съюз при развиването на европейското изморение в спорта през едните години. Нека да спомена някои от инициативите, които комисията осъществява или ще осъществява в съответствие с предложенията в доклада на парламента здравеопазване, участие, антидопинг, статистика, устойчиво финансиране, добро управление, образование и обучение. Няколко от е, предложенията, съдържащи в доклада, ще бъдат доразвити в експертните групи, които са създадени в е, работния, е, чрез работния план за могат да бъдат разработени конкретни мерки за постигане на конкретни резултати. Комисията реализира действия, които се съдържат в съобщението, като проучвания за финансирането на масовия спорт, също приноса на спорта за економическия растеж и заедостта в Европейския съюз. Ще бъде направено проучване в сферата на поддържане на добро здраве и физическо състояние, също възможностите за трансфер на играчи и за мониторинг в Европейския съюз. Ще организираме две конференции в Европейския съюз по статистическите данни, както и спортните агенти. Искам да благодаря на парламента за третата година на борбата срещу насилието, расизма в спорта чрез подготвителни действия. Тези инициативи няма да се реализират, ако не гарантираме устойчиво финансиране от Европейския съюз. Европейския парламент с право иска комисията да предложи амбициозен бюджет за спортната политика в следващата многогодишна финансова рамка. Благодарение на вашата подкрепа, Европейската комисия предложи нова програма Еразмус за всички – която съдържа значителна част за спорта. Новата програма е в отговор на целите, заложени в стратегия Европа 2020 в социалния сектор. Спорта има тук да играе много важна роля. Благодаря ви, председателят. Благодаря, госпожо комисар. Сега бих искал да ви кажа, че ще бъда много строг за спазване на времето за изказване. Ще ви изключвам микрофоните, ако просрочите времето си. Имаме 25 оратора, които са се записали. Имаме и спонтанни изказвания. След това ни предстоят едноминутни изказвания, така че моля за дисциплинираност. Господин Балц за една минута. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика за отличния доклад. С, с моето становище от името на комисията ЕКОН беше важно да подчертая, че спорта а, има и, и а, важна роля в економиката и за спорта може да се генерира голяма добавена стоеност в Европейския съюз. Също така подчертавам, че принципа на субсидиарност трябва да бъде изведен на параден план. Това най-добре ще се осъществи, ако спорта се организира национално, регионално и местно равнище. Европейската техния принос а, трябва да се ограничи до там да се създаде подходяща правна рамка. А, това го казвам и с оглед на публичните финанси в а, спорта. Поздравявам а, факта, че тези аспекти са добре засегнати в доклада. Изцяло подкрепям текста. Благодаря. Председателят, благодаря ви, че се съобразихте с времето за изказване. Не виждам госпожа Алконе в залата. Затова дам думата на следващия оратор, госпожа Корола. Не виждам и нея в залата. Преминаваме към следващия оратор, господин Мандерс, за една минута. Благодаря, господин председател. Ами, защо да не използвам 3 минути, да взема 2 минути на колегите, които не са тук? Нека да благодаря на господин Фиса за неговия доклад. Много жалко е, че едно изменение, което бе подадено в комисията по а, вътрешния пазар и в комисията по правните въпроси, бе прието и в двете комисии а, изменение, което се в което се настоява на диалога, а, не бе прието в Комисията по култура трябва да имаме предвид, че когато има европейски състезания, все още няма равнопоставеност. Минималните продължителности на договорите на спортистите също са много различни. По много различен начин се облагат данъчно спортните обяви и спортистите. Затова е много важно да има диалог с спортните асоциации, за да може професионалните спортове да са равнопоставени и да продължаваме да им се радваме и хората, особено младите, да се учат от тях. Подкрепям доклада, но наистина е много жалко, че е, становището на комисиите по правни въпроси и по вътрешен пазар не бяха взети предвид. Госпожа Баскорт има дума. Geachte voorzitter, sport is de belangrijkste bijzaak voor miljoenen Europeanen. Уважаеми господин председател, е, Спортът е най-хубавото незначително нещо в света, защото отразява нашето общество. Предложенията на Европейската комисия и заключенията е, на съвета по спорта са хубави, но след тях трябва да последва действие. През 2010 година 111 младежи бяха изтъргувани в футбола по силата на правилото за изключенията. И това хитро поведение на агентите в спорта показва, че изискванията не се взимат на сериозно и трябва да се създадат черни списъци. Освен това, в европейския спорт има все повече, се наблюдават все повече расистки действия и за това трябва на дело да се приложи принципа единство в многообразието и решително да да се поведе борба а, срещу дискриминацията. Ние трябва ясно да покажем, че не можем да търпим дискриминацията. Това е особено важно в а, днешните времена, а, в които популизма и десния екстремизъм изживяват апогей. Okay защото подобни актове в спорта се отразяват на цялото общество. Измамата в спорта трябва да се преследва с мерки на наказателното право. Трябва да работим заедно с Европол и Евроюст в това отношение. Да спешно е необходима европейска политика за спорта. Тя може да заиграе роля, която да служи за пример. Но насоките на Европейската комисия а, са твърде общи. Фейерплеят е нещо нещо много хубаво. Трябва ни обаче действена е, политика за спорта. Давам думата на госпожа Сенишин за една минута. Не видим и тази, чили далши в дискузии. Няма я. Ние виждам в залата следващият оратор и господин Скурия за две минути. Благодаря. Поздравления за вашето избиране. Искам да благодаря на докладчика ФИСА за отличната му работа. Докладът е много изчерпателен и той отправя един важен сигнал в сферата на спорта. Той работи също много добре с докладчиците в Сянка. Искам да благодаря на тях за постигнатия резултат. Искам да поздравя комисаря. Хубав знак е, че провеждаме тези разисквания. Добре е, че приключихме с този доклад в годината на Олимпийските игри. Това е събитие, когато целият свят насочва погледа се към спорта. При наличието на дискриминация спрямо жените те често не могат да участват в спортни прояви в някои страни, например като в Иран. Има други проблеми. В доклада се съдържат е, и други идеи, например лансирането на идеята за Европейска столица на спорта – Също се поставя акцент върху възрастните и младите хора, разглежда се проблема с допинга. Мисля, че като цяло е свършена добра работа, като се има предвид новите ни компетенции в сферата на спорта след Лисабонския договор. Господин Иван, за две минути. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика господин Сантьявос Фисас, тъй като той работи много консенсусно с нас. Ние обсъдихме всеки параграф, всяка точка и се опитахме да намерим обща позиция сред политическите групи, за да се отчетат мненията на всички. Господин Фисас успя да постигне този консенсус. Като се има предвид важността на спорта в Европейския съюз, бяха направени стотици предложения за изменения и отново искам да поздравя докладчика, защото неговата работа не е само обзор на състоянието на спорта в Европейския съюз. Той не просто се опита да представи ситуацията такава каквато е, а в неговия доклад се съдържат много смели идеи и инициативи. Много важно е, че засягаме и чувствителни теми, като малолетните играчи, също спортните залагания. Ние знаем, че спортът не е само начин за прекарване на свободното време. Той има сериозно влияние върху здравето, за намаляване на насилието, има економически предимства, допринася за стабилността на економиката. Само 1% от бюджета за Еразмус за всички, посветен на бюджета, не е достатъчна сума. Мисля, че трябва да се заделят повече средства за спорта. Председателят, благодаря ви. Господин Алвард има думата. Благодаря много. Нека да благодаря на докладчика за отличната му работа и за начина по който включи множество становища в доклада. Тук се говори за множество въпроси и за доброволческия труд, за аматьорския спорт, за професионалния спорт, за медиите. Спортът обединява хората и обогатява живота ни. Европейската политика в областта на спорта не е въпрос на хармонизация. Не... Трябва тя да се свежда само до дебат за присъствието на европейския флаг. Отличните препоръки в, тези, в този доклад и подкрепата за доброволците, по-добрия достъп до тренировки, образованието за атлетите, борбата срещу допинга и борбата срещу корупцията в спорта трябва да се имат предвид. Така спортна Европа ще достигне до всички важни играчи. Ирландската атлетическа асоциация има 1 милион члена, спортисти, любители. Има множество организации на непрофесионалните спортисти в Европа и те играят голяма, голяма роля. Затова е много важно Европейската комисия да определи бюджети за спорта. Той е важен за развитие на общностите, за остаряването, е, за активния начин на живот на възрастните хора – и а, е, за социалното включване. Много важно е също така да има достъп на журналисти е, до спортните събития, за да може да се е, захрани апетита на публиката за информация от спортните събития. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Жданока. Uh, Благодаря, господин председател, уважаема госпожа комисар, уважаеми колеги. И аз искам да поздравя господин Фисес и авторите на становището за отличната работа. Нашата политическа група приветства новите мерки в областта на спорта, споменати в съобщението на комисията. Подкрепяме и съдържанието на предложението за резолюция на парламента. Много се радваме, че тук целта е, е традиционните спортове също да бъдат запазни като част от нашето многообразно културно наследство. Държавите членки трябва да предприемат специални мерки, защото имат някои традиционни игри и спортове, които са застрашени от изчезване. Важни са и социалните аспекти от живота на професионалните спортисти. Е, чието а, бъдещо професионално развитие на края на кариерата им като спортисти е несигурно. А, лидерите на латвийските синдикати в областта на спорта и туризма специално подчертаха този въпрос, когато обсъждахме въпроса. Европа трябва да прилага своя социален модел и е, да разглежда професионалните атлети като специална професионална категория. Много важно е също така най-слабо платените спортисти да получат някои данъчни облегчения. Също време, но що се отнася до пенсионирането, е много добре да има европейска формулировка на условията за пенсиониране на професионални спортисти и треньори. За тази цел е важно да и се провежда диалог с всички спортни организации в Европейския съюз за това как можем да се справим с разликите, свързани с договорите с спортистите. Благодаря. Ема Макларкин има думата за две минути. No doubt. Няма съмнение, че спорта има важно място в Европа. Той не само носи до приходи, създава работни места. Аз се вълнувам от спорта. Съгласно Лисабонския договор, ние имаме нови компетенции в сферата на спорта. Парламентът има възможност да проучи възможности, по които може да се помогне на европейския спорт чрез доброволчески дейности и други но пропуснахме възможност. Изглежда се набляга повече на професионалния спорт и какво може да направи спорта за Европейския съюз, а не обратното какво Европейския съюз може да направи за спорта. Например, малко място се отделя на традиционните или масовия спорт, борбата срещу допинга е засегнат също Доклада отива доста по-далече. Освен това се прилагат, предлагат различни въпроси, които са в правомощията на държавите членки. Най-опасното е опитът националните отбори да носят фланелки, с, на които е има знамето на Европейския съюз. Това не е необходимо и неприемливо. Спорта има да играе важна роля в Обединеното кралство. Спортните ни екипи са важна част от културното ни наследство, от нашата национална идентичност. За това не е приемливо да се иска от спортистите да носят европейски фланелки. Ето защо аз няма да мога да подкрепя този доклад по тази и още някои причини. Председателят, благодаря ви. Виждам синя карта. Госпожа Макларкин, приемате ли въпрос по процедурата синя карта? Да, имате думата. като поддръжник на ръгби клуба на Кембридж. 15-20 години дали ще изминат преди те а, да поставят а, европейското знаме и, и къде? Отпред или отзад? Госпожо Макларкин, искате ли да отборите? Не, нямам такова желание. Председателят, благодаря. Следващият оратор е госпожа Вержия за минута и половина. Благодаря, господин председател. На европейско ниво спорта, както и други дейности, се разглежда по-скоро като економическа дейност. В този доклад се отбръща внимание на културните, образователни, социални ползи от спорта. Разглежда се също нужната рамка, която да бъде създадена за инвестиране на и за финансиране на спорта. Обръща се също внимание на в любителския спорт, не само на професионалния. Необходимо да се гарантира пълен достъп без каквито, каквато и да е дискриминация. Държавите имат да играят важна роля, включително да се гарантира здравето на спортистите, независимо дали е любители или или е професионални спортисти. Има проблеми в сектора свързани, например, с онлайн залаганията. Ние направихме предложение през... Но предложението ни не бяха прияти. Ние насърчаваме държавите да гарантират социалните права на спортистите, както и професионалното им обучение. Но думите не са достатъчни. Необходимо е да се примени към действия, физическите изпълнени дейности да бъдат признати. Те са възможност за индивидуална и колективна емансипация. Председателят, благодаря господин Нутал за една минута. Господин председател, точка 100 от този доклад ясно се явява, че европейския флаг трябва да се представя на европейски спортни събития и на фанелките на атлетите. И какво? На всички английски спортни събития да се развява европейския флаг, така ли? това си е чиста пропаганда. Европейския съюз е толкова непопулярен, а ето сега иска да наложи флага си на спортни, за, за фанелките на спортните звезди и се надява, че така ще спечели любовта на хората. Е, няма да я спечели. Всъщност в е, решенията и процедурния правилник на ФИФА се казва, че ако има политически символи върху облеклото на даден отбор, този отбор ще бъде санкциониран. И какво прави Европейския съюз? Насърчава европейските спортисти да нарушават правилника на ФИФА. Същевременно казвате, че политическата пропаганда трябва да бъде забранена по време на спортни събития. Е, добре, това си е пълно лицемерие. Господин Натъл има синя карта. Приемате ли въпроса? Да. Уважаеми колега, не мисля, че стигнахте достатъчно далече. Да, това е пълен срам. Ужасно е за спортните фенове. Ако на Световната купа се представя националния флаг или европейския флаг, тогава кого подкрепя а, съответния спортен фен? А, своята страна или Европейския съюз? В крайна сметка Европейския съюз не е страна. Господин Натал, не, напълно съм съгласен с колегата. Европейският съюз не е държава. Е, той е фалшива държава. Е, този тип фалшиви държави се разпадат, като Съветския съюз, може да се разпаднат с мирен развод, като Чехословакия, може и с кървиви революции, като Югославия, което е много по-страшно. Извинявам се на оратора, на, на желаящите да зададат въпроса с синя карта, а, но вече сте имали възможност да го направите, госпожа Вертман. Доклада за европейското измерение на спорта е много важен, най-вече за обществото. Е, член 165 е договор за функционирането на е, Европейския съюз е, касае спорта. Спорта Спорт е полезен за здравето, економиката и туризма. Това ясно се вижда в Залцбург, региона, който представлявам. Спортните дейности, особено през зимата, заемат важно място в живота, бих казала, на всяко семейство. Спорта е важен и за нашите по-възрастни съграждани. Важно е, е жените да заемат е, важни места в управляващите органи на спортни организации. Е, искам да благодаря на докладчика за доклада. Děkuji vám za slovo. Další promluví paní Matera. Na... Господин Матера, госпожа извинете Матера. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, аз е, съм е, убедена, е, че спорта играе важна роля в образованието, изпълнява важна педагогическа роля, като същевременно е инструмент за интегриране и формиране на личността. Трябва да дадем на спорта възможност да бъде по-хомогенен смисъл такъв в него да участват колкото може повече европейски граждани, всички европейски граждани, без всякаква дискриминация. А, мисля, че въпроса за спорта трябва да се третира не само в отделните страни, но и общо, целия Европейски съюз. Спорта се намира в а, дълбока криза, най-вече заради престъпленията, свързани с него. Спомнете си само за скандалите, свързани с а, залаганията или пък а, с а, присвояването на средства, предназначени за спорта. Ние вярваме, че европейските органи могат да играят роля и в спорта, така че да бъде спряна злоупотребата с средства. Необходимо е, е, необходима е намесата, за да може е, да се регулира дейността на спортни агенти, да се регулират трансферите и да се води борба с допинга. Благодаря. Госпожа Чалдърс. Благодаря много, господин председател. Както става ясно от доклада. Има много основателни причини комисията да се занимае с спорта много по-сериозно. Като бивш специалист по в областта на психологията и психиатрията искам да говоря по една малко по-различна тема. Физическите упражнения водят до производството на ендорфини, което много често може да помогне на хората да излязат от много тежки психически проблеми. Така че се надявам, че спортът ще вземе предвид при развитието си и това. Благодаря много, господин Такола. Има думата за минута и половина. Благодаря, най-напред искам да ви благодаря, че сте избран за заместник-председател. Считам, че ще бъдете много добър заместник-председател на парламента. Искам да поздравя и докладчика за много добрия доклад. Благодаря и на комисаря за добре свършената работа в сферата на спорта. Бих искал да кажа, че спорта е най-голямото движение в Европа и трябва да говорим за него, трябва да се пре... да се признае важната му роля в Европейския съюз. Необходими са конкретни действия и този доклад а, ни дава добра насока и показва в каква посока да вървим. Спорта има влияние върху здравето, знаем, че той има влияние върху а, обществото, върху интегрирането на хората в обществото. Виждаме колко важен е спорта за борбата срещу расизма и всички отрицателни явления. Важно е да говорим и за финансирането. И тук трябва да кажа, че се надявам в финансовата рамка да се задели нужното финансиране, за да могат да се извършват дейности отдолу нагоре. Също да се създаде нужната рамка за спортните залагания. Много се говори а, от а, британските а, депутати за европейския флаг. Аз бях изненадан. Господин Нютън, а, който твърди, че в Обединеното кралство има някои особености и че не може да се е, възприеме използването на е, знамето на Европейския съюз. Е, това за мен е нещо странно. Следващият оратор, госпожа Накудос. Накудис. Накудис. Благодаря много, господин председател. Нека и аз да ви поздравя за избора. Действително, спортът играе много важна роля в нашия живот, но не мога да разбера защо Европейския съюз трябва да се бор... занимава с него. Европейския съюз сега трябва да се занимава с економическия растеж, с заетостта и с единия пазар. Този доклад мина през 7 комисии и аз бях докладчик сянка от името на групата ЕКР в две от тези комисии. Днешната ми цел беше да говоря за британските жени, които са спортни герои за много. Ребека Хадингтън, Кели Ройс и Пола Радклиф, например. Днес исках да говоря за това колко въодушевени са гражданите от моя избирателен район, е, Лондон, за това, че ще посрещнат Олимпийските игри през 2012 година. Но не мога да го направя, защото трябва да използвам времето, с което разполагам, за да изразя своето възмущение за това, че доклада настоява европейските атлети да носят европейския флаг на своите дрехи. Също времено смятам, че не е допустимо да се хачат пари за Европейска столица на спорта, за да, е, когато сме да се намираме във времена на криза. Трябва да си е, е, припомни това на балонът, в който живее в Брюксел. Приемате ли синя карта, госпожо? Искам да попитам. За европейски флаг, казва господин Шон Кели. Тук се казва, че това е на доброволен принцип и се е, решава от държавите членки. И така, как преждеговорищата разбира фразата напълно доброволно на английски? Thank you, if you'd like an answer. Благодаря. Според мен, че е, фразата напълно доброволно дори не трябва да се споменава тук. Ние тук е, в тази зала трябва да подкрепяме спорта. Е, мисля, че трябва да се подкрепят националните отбори и не мисля, че тук трябва да се говори въобще за флагове, независимо от това доброволно ли е или не. Благодаря много. Колегата Зубер има думата за една минута. Obrigado, сеньор президент. Благодаря, господин председател. Ние е, Смятаме, че трябва да дадем възможност на всеки един гражданин да упражнява спорт без всякаква дискриминация. Това а, трябва да се направи от отделните страни членки чрез а, подкрепа на а, спортните организации. Настоящия доклад отива в правилната посока. А, Предлага се да има специален бюджет за спорта. Ние смятаме обаче, че трябва да се насърчава на първо място аматьорския спорт, като за целта се използват печалби от спортни залагания. Е, смятам, че мерките за економия, които в момента провежда Европейския съюз, е, не са в е, съзвучие с това, което предлага доклада. Давам думата на господин Борис за две минути. Сантьяго Фисасови, który przez ponad... Благодаря. От една година работим по доклада. В него се е, казва, че е, политиката по отношение на спорта може да придобие нов е, характер. Е, стотици спортни сдружения очакват такива стъпки от Европейския съюз. Как ще изглежда спорта през близките години? Това зависи изцяло от нас, от парламента и от а, е, комисията. В доклада се съдържат важни насоки, които трябва да се приложат на практика. Смятам, че трите елемента економически, социален и спортен, комбинацията на тези три елемента е, е много добра е, чрез европейското измерение на спорта може да провеждаме добра политика, защото тук става дума за регулиране дейността на агентите, за прозрачност, за системата за намиране на нови таленти, е, таланти, за минимална квалификация на спортистите и спортните агенти. Същото се отнася за финансовия пакет за ферплей – Става дума за това, че спорта е важна част от образователната система. Що се отнася до проблемите с спортните залага, ние трябва да направим така, че да разкрием мафиотските структури. Е, в доклада се засяга и въпроса за спортния туризъм. Е, искам да попитам комисарката дали е, структурните фондове, например социалния фонд, могат да се използват за спорт, например за спортисти, завършващи кариерата си, за да могат те да поемат по нов път Бих искал също така да кажа, че този доклад е, е, е отличен пример за работа на европейско равнище преди Олимпийските е, игри. Давам думата на госпожа Смолкова. Мога да подкрепя това, което доклада казва за социалното измерение на спорта. Смятам също така, че спортните съоръжения на училищата трябва да бъдат достъпни и за обществеността. Спорта се отразява добре на здравето във всяка една възраст. Той помага за интеграция на социално изключените и елиминира всички форми на дискриминацията. Спорта може да донесе предимство на всички поколения за младежите, спорта е, е чудесно занимание за свободното време, средство за борба с насилието и употребата на наркотици. Като жена и бивша е, спортистка, е, настоявам за повече мерки, за повече равни шансове в тази област. Благодаря. Господин Кели за две минути. Uh, Благодаря много, господин председател. Нека първо да изразя своите съболезнования за трагедията в Египет тази вечер. По отношение на доклада бих искал да кажа, че много се радвам, че имах възможност да участвам в дискусията. Особено като си има предвид, че в миналото много съм се занимавал с спорта. Всъщност бях председател на Ирландската спортна асоциация – Вече разполагаме с доклад, който е свързан с член 165 от Лисабонския договор. Искам да благодаря на докладчика, че работи по него. По отношение на няколко изменения, искам да ви обърна внимание на въпроса за масовия спорт, за свързан с декларацията, прията тук миналата година. Искам да говоря за спортния туризъм и за възможността Европейския фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд да могат да се използват за развитието на този вид спорт, да също така бих искал да подчертая значението на местните спортове. Както спомена комисарят, многогодишната финансова рамка ще бъде от решаващо значение. Спортът е област, в която са заети пряко или непряко 15 милиона души и допринася много за брутния вътрешен продукт в Европейския съюз. Има множество важни предложения в доклада и по отношение на европейския флаг, мисля, че точно в Европейския съюз трябва да се развява той. Много добра е идеята и за Европейска столица на спорта. Още а, едно нещо, което много ми харесва в доклада, е идеята да се използва в програмата Еразъм за всички. Благодаря много. Благодаря, господин Белет. Има думата за две минути. Е, voorzitter, е, mevrouw de commissaris, goedenavond. Е, vooraf felicitaties voor... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата за отличната подкрепа що се отнася до социалното сближаване, здравеопазването и прочее, е очевидно какви са ползите от спорта. Необходимо е да се въведат мерки, които да запазят неприкосновеността на спорта и да сложат край на незаконни действия в тази сфера. В тази връзка, госпожо комисар, господин председател, искам да кажа няколко неща, свързано с казаното от евроскептиците. Вижте какво стана в Египет, където загинаха толкова хора поради прояви на футболно насилие. Има доста футболни хулигани, които са осъдени в Европа. Казва се, че трябва да се наложи забрана на запалянковци, които са участвали в подобни прояви на насилие. И затова се нуждаем от такава политика в сферата на спорта, да се обменя информация за запалянковци, които са виновни за насилствени действия или за прояви на расизъм. Също трябва да се борим по-ефикасно на европейско ниво и срещу незаконните залагания. Вместо да се оплакваме дали трябва да се развява европейското знаме или не по време на спортни прояви. Както беше подчертано, има пълно спазване на субсидиарността, защото тази мярка е цяло доброволна. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Има много желащи да се изказват. Трябва да се ограничим в времето. Господин Миколашек има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Спортът е сред малкото дейности, където не се държи сметка за социалния статус, за религиозната принадлежност. Спорта допринася за подобряване на здравето на хората. Има много полезна социална дейност, страна. Затова трябва да насърчаваме хората да участват в а, спортни прояви, да насърчаваме създаването на спортни асоциации, да насърчим гражданите да спортуват. Спортът може да играе обединяваща роля. Ето защо аз ще подкрепя този доклад, тъй като в него се съдържат много добри идеи. Председателят, благодаря. Сега госпожа Тикао за една минута. Благодаря господин председател. Като заместник председател на комисията по спорта и туризма искам да заявя, че спортните явления допринасят за туризма в Европа. Затова трябва да подобрим синергиите и да модернизим спорт, модернизираме спортната инфраструктура. Проектът Юровило за велосипедисти, е, който свързва е, много населени места, вече е отличен пример за това колко ползи може да има е, от един спортен проект. Много важни са велосипедните пътеки, които свързват Европа. Е, особено онези, които вървят покрай Дунавата, е, са от огромно значение за регионите, през които минават. И е важно да се разработи инфраструктурата за спорта. Благодаря. Господин Пашко. No, že zmluvu o fungovaní Európskej е, únie získala Договор според договора за функциониране на Европейския съюз, комисията има право да насърчава спорта. Нашите граждани страдат от недостатъчна физическа активност, която причинява лошо здравословно състояние и затластяване. Чрез инвестиции в спорта се намаляват разходите за здравеопазване. Така че спорта трябва да стане един, една от приоритетните дейности на Европейския съюз. Също така и организирането на състезания в различни области. Трябва да се даде възможност на европейските граждани да упражняват спорта, който желаят. Господин, господин Тот за една минута. President, uh, Commissioner. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, в Северна Ирландия сме много пристрастени към спорта. И през последните 18 месеца трима горди жители на Алстър се върнаха с три златни медала по голф. не мисля, че ако носеха знамето на Европейския съюз, хората в Ирландия ще толкова да се развълнуват, колкото а, а, сега, като носеха знамето на Алстър, тази част на Ирландския остров. Много важно е обаче да се вземат мерки и срещу злопотребите в спорта. В Ирландската футболна асоциация имат е, много проблеми. През последните години няколко играчи декларираха, че е, всъщност е, искат да станат играчи е, и да се закълнат в вярност на Ирландия, въпреки че представляваха Северна Ирландия през цялата си младежка кариера. Госпожа Заборска. Недá ми при тejto príležitosti несpomenúť. Господин председател, госпожо комисар, искам да използвам а, възможността да кажа, че през последния мандат Словашки беше а, комисар и отговарящ за тези въпроси. По време на целия си мандат а, той а, се застъпи за чист спорт и постави приоритет върху спорта. Така че нека да го цитирам. Спорта е, способства за развитието на ценности, е, каквито Европейския съюз подкрепя. Спорта носи много предимства, но едновременно с това е свързани с много недостатъци. Парите понякога се оказват по-важни от постиженията. Е, расизма и злоупотребите с допинга, са тумори, които убиват спорта. За да се справим с тях са необходими правила. А, тук ще добавя, че аз съм а, председател, доброволен председател на един дамски отбор по хокей. А, госпожа Матула за една минута. пентру raportul excelent elaborat. Бих искал да поздравя докладчика за отличната му работа. Своевременно е, е провеждането на този дебат за бъдещето на спорта. Спорта има толкова много силно влияние върху здравето, върху туризма, върху образованието, върху мира. Искам да подчертая, че трябва да обърнем особено внимание както на професионалния, така и на любителския е спорт. Инвестициите в спорта означава, че ще отидат по-малко средства за здравеопазване. Подкрепям идеята възрастни хора, както и децата, да се включват по-активно в спорта. Необходимо е да има спортно оборудване, да се гарантира 3 часа спорт минимум седмично. Това е препоръка на Европейския парламент. Трябва да има отделна глава за финансиране на спорта в следващата финансова рамка. Председателят, благодаря. Съжалявам, но не мога да позволя допълнителни изказвания в рамките на спонтанните изказвания, защото ни предстоят и едноминутни изказвания и трябва да приключим до 11 часа. Давам думата на комисаря. Позволете още веднъж е, да благодаря на господин Фиса за отличната му работа, за отличния му доклад, който е в е, съответствие с е, разбирането на комисията за предизвикателствата пред спорта. Комисията вече прилага някои от основните идеи, които се съдържат в доклада. Няма да се спирам на въпроса за логото или за флага. Всъщност виждам, че депутатите, които направиха тези възражения, са напуснали пленарната зала. Ние имаме много по-важни предизвикателства в спорта, отколкото този въпрос. Например, въпроса за насилието, тъй като в резултат на насилието тази нощ са загинали 70 души и 1000 души са били ранени. Така че насилието, уреждането на резултатите от футболните срещи, допирането, всичко това са въпроси, които трябва да се разрешават. Комисията направи предложение за нова програма. Това е инструмент за развитие на европейското измерение в спорта. Аз очаквам да работим в сътрудничество с вас, е, да работим съвместно, за да постигнем това, към което се стремим в спорта. Благодаря ви, председателят. Благодаря за вашето изказване. Сега давам думата на докладчика господин Фисас. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Бих искала да използвам времето, за да оборя някои неверни неща, които се казаха за моя доклад. Ще помоля ораторите да прочетат още веднъж доклада. Спорта със сигурност играе ключова роля при решаване на обществените проблеми, например проблема с манаргинализираните групи, заедостта, економиката. Смятам, че спорта в е, Европа пряко и непряко осигурява осигурява заетост на 5% от трудоспособното население. 4,7 милиарда евро е, е оборота, т.е. повече от 3% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Искам да помоля комисаря в рамките на структурните фондове е, да се предвидят специални средства за спорт. Благодаря за подкрепата на най-важните политически групи в парламента. Благодарение на тяхната подкрепа се надявам утре да приемам доклада. Благодаря. Доволте така, абих оценил ваши справи. Бих искал да благодаря на докладчика. И да кажа, че когато аз Бях член на съвета на Европа. Много говорихме за насилието по стадионите. И е добре да се вземат предвид и някои от докладите на съвета на Европа. Благодаря много, дами и господа. С това приключваме работата по този доклад.